Илник. Неговото искане е предадено на Комисията по правни въпроси в парламента, която отговаря по тези въпроси. Сега преминаваме към гласуването. Доклада Луначек, споразумение за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово. Това е едно поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Назначаване на членове на анкетната комисия по изм... измерването на емисиите в автомобилния сектор. Назначаването на членове е предложено от председателския съвет. Не съм получил никакви предложения за изменения, следователно приемаме, че е одобрено. споразумение за асоцииране, задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с Грузия, Молдова и Украина. Шесто да, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се 5 за, по именно гласуване всъщност, моля гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 26 има устно изменение на господин Гала. Заповядайте, господин Галер. Благодаря, господин председател. Ние имаме ново правителство в Молдова, затова и текста трябва да бъде актуализиран – Съгласен съм с господин Флекенштайн от групата на социалистите и демократите. Вие разполагате с новия текст. Приветства създаването на ново правителство след дълъг период на задънена улица и неуспешни опити да се сформира правителство на 4 и 13 януари насърчава политическите сили в Молдова да ускорят процеса на реформи. Благодаря ви, господин Галер. Има ли някой против? Не. Тогава да гласуваме параграф 26 с устното изменение за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, поправя се председателят. Искате проверка? Добре. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 31 на три части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета за, против, въздържали се, приема се. 12. Искате проверка. Добре, трета част на параграф 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, всъщност по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17, 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против Извинете, всъщност по именно гласуване, казва председателя, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 44. Устно изменение от господин Флекенштайн. Заповядайте. Господин председател, предлагаме следната промяна. Отбелязва бъдещия холандски референдум. Вместо изразява дълбока загриженост. Благодаря, господин Флекенштайн. Има ли някой против? 40 имаме ли? 40? Не. Добре, нека гласуваме. 44 параграф с устното изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 1. Кажете по правилника ли искате да се изкажете? Мисля, че имаше над 40 члена на парламента. Вие не преброихте правилно. Искаме да направим преброяване. Изменение едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение две по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Всичко е ясно. Сега преминаваме към гласуване клаузата за обща отбрана съгласно член 42 от договора. Изменение едно по именно гласуване. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Шести параграф. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Седми параграф. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми параграф. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 11 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха гласуването. Приема се. 12 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 параграф. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 18 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Х, три части, първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? А, извинете, по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. по именно гласуване отново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се съображение и първоначален текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Поименно гласуване по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към приоритетите на Европейския съюз за сесиите на съвета на ООН по правата на човека за 2016 година. Второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 22 параграф в две части. Първа част. Кой е за? Електронна проверка по параграф 18, изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Моля да вдигате добре ръка. 29 параграф, 2 част, първа част, кой е за? Против? въздържали се, приема се. Втора част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 30, 38. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте.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 86 параграф по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 89 параграф по именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение хаш. Първо извинение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И така преминаваме към доклада Герингер де Оденберг. Доклад за дейността на Комисията по петиции през 2014 година. Изменение 11 в две части с вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Нека да направим проверка, тъй като не всеки вдигаше ръка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. Вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 5 в две части с вдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Уважаеми колеги, не виждам как гласувате. Ако не вдигате ръка, няма как да преценя. Нека да проверим първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. С вдигане на ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5. Проверка. Начало на гласуването по втората част. Ако не вдигате ръка, няма как да вземем решение. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. С вдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 6. Вдигнете ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 8. С вдигане на ръка. За Извинява се председателя. Това е изменение 6. За, против, въздържали се, проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9 в две части с вдигна на ръка. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. Поименно гласуване по параграф 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 21 на две части по именно гласуване. Начало на гласуването по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23 в две части. Първата част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 24 в две части по гласуване, по гласуване по първата част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. По втората част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 29 в две части. Първата част кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 9 за. против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Виждате, познахме, отхвърля се. Параграф 34, първата част. Вдигане на ръка. За. Против въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 35. Първата част. За, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо. Това е преамбилна точка Е. За, против, въздържали се, отхвърля се. Не всички вдигнаха ръка. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против въздържали се, отхвърля се. Прембилна точка Q за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка по преамбилна точка Q. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преамбилна точка Хикс. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, при... преамбилна точка АГ в две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега цялата резолюция е по именно гласуване, начало на гласуването. Приема се. А каза. Всички имат право да си тръгват към къщи. Procediamo ora alle dichiarazioni di voto. Сега преминаваме към обясненията на вота. Съгласно нашия дневен ред. Започваме с споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово. Препоръка от госпожа Луначек. Госпожа Морвай е първата поискала думата. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че би трябвало да